справедливо е виновниците да бъдат наказвани и лидерите на еврозоната трябва да поканят гърция тя да напусне еврозоната. благодаря за вниманието. Благодаря. Сега преминаваме към следващата точка от дневния ред и а, е, това е регламент за групово освобождаване на моторните превозни средства. Господин Стоянов има думата за 5 минути. Този въпрос беше поставен в рамките на процедурата за преглед на регламента за групово освобождаване на МПС и че е необходимо да бъде преосмислен този въпрос. Знаете, че регламентите за групово освобождаване са важни инструменти за бизнеса. Този регламент беше прият през 2002 година. По това време комисията считаше, че има окуполна, олигополна ситуация на автомобилния пазар. Имаше 6 крупни производители в Европа които заедно имаха 75% от пазара. На този фон комисията реши, че сектора на МПС не трябва да бъде в рамките на общият регламент за вертикално групово освобождаване. За него беше прието отделен регламент, регламент който ще изтече на 31 май 2010. Сега комисията счита, че тъй като пазарите сега са силно конкурентни и има спад в концентрацията. В резултат на тази оценка комисията предлага специфично групово освобождаване, че такова не е необходимо за продажбата на нови леки и тежки автомобили и предлага нов регламент за групово освобождаване само за ремонта и за резервните части. Знаете, че Европейския съюз в момента е изправен пред сериозна економическа криза, висока безработица. Автомобилостроението в Европа е ключев отрасъл и допринася за заетостта, конкурентоспособността, иновациите в економиката като цяло. Ние считаме, че е важно да се създадат общи условия за устойчивостта на този сектор и той да бъде ефективен и екологосъобразен. Трябва да се създадат добри условия за участниците на пазара, защото те осигуряват работни места. В частност става дума за малките и средни предприятия. Ремонтните обекти считат обаче, че това решение ще наруши равновесието между производителите и останалите в веригата. Затова, господин комисар Алмуния, искам да ви запитам на базата на какъв пазарен анализ комисията е направила извода, че първичният се пазар сега е конкурентоспособен и че пазара след продажбите е вторичен и как се оценява баланса между производителите на автомобили и дилерите на автомобили. Има ли участници с доминантна позиция? И на трето място, как комисията ще следи развитието на пазара на вторични услуги след продажбата. Нещата на първичния пазар значително се влушиха. Какво се очаква от новата правна рамка, най-вече по отношение на цените, условията и на пето място кои коментари на заинтересованите страни по време на консултациите комисията възнамерява да включи в заключителния документ и най-накрая дали комисията ще обмисли хармонизирането на законодателството в сферата на дистрибуцията чрез изменени на директивата за търговското посредничество, за да могат всички да имат еднаква степен на защита във всички държави членки. Благодаря, господин Столоян. Сега господин Харбър има думата за 5 минути. Господин председател, от името на Комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите, много се радвам, че мога да представя нашата гледна точка. Искам да благодаря на колегите от Комисията по економически и парични въпроси за съвместната им работа с нас. Очевидно, това е въпрос на конкурентна политика, който е от особено значение за потребителите. Ние положихме усилия гледната точка на потребителите да бъде добре застъпена. Искам да кажа най-напред, че частите в предложението на комисията, свързани с пазара на продажби, ремонт и гаранции, са, е, отразяват интереса на потребителите не, това са въпроси, които не са в компетенциите на Генерална дирекция конкуренция, а по-конкретно в областта на е, ремонтни дейности. Ние работихме също така и по екологичните стандарти. Елементите, които бяха подсилени в предложението на комисията, следва да бъдат приветствани от гледна точка на засилване на конкуренцията между независимите сервизи, които, подър... които а, е, ремонтират а, е, колите. Мисля, че имаме една а, е, резерва и тя е свързана с предоставянето на информация. Ние не сме убедени, че насоките, които сте пред, представили, са достатъчно силни, за да може е, техническата информация да бъде лесно достъпна. Производителите на автомобили е, би трябвало да могат да предоставят е, информацията в електронен вид, само че без съответната технология, тази информация няма да е особено ценна за онези, които осъществяват ремонтни дейности. мисля, че по отношение на продажбите ние сме в много по-малка степен убедени. Дали комисията действително отчита интересите на, под, на потребителите. Комисията по економически парични въпроси проведе изслушане, на което покани представители на търговците и на сервизите. Те не са сигурни а, за това, че условията за, конкурен... за конкуренция са такива, каквито биха искали да бъдат. Много от решенията, приети от парламента, а, са пренабрегнати. Вие като че ли искате да улесните собствени, собствения си живот. Възможно е да възникне проблем за вас, но бих искал да обърнете внимание на данните, които ни бяха предоставени по време на изслушването. Търговците и потребителите се притесняват от от включването на автомобилите в груповото освобождаване. В цикъла на разпространение на автомобили не е предприето, не, не са предприяти мерки за възстановяване на е, баланса между производителите и разпространителите. Ако погледнете тенденциите на пазара, ще видите, че действително има основания за това. Нека да ви напомня, господин председател, че всъщност е, производителите на автомобили лобираха сериозно срещу разпоредбите. И сега какво се, се случва? Търговците казват ми, разпоредбите не са достатъчно силни, а производителите казват, ами на нас те ни харесват. Аз не казвам, че ние трябва да спрем процеса. Всъщност остават няколко дни до влизането в сила, но в нашата резолюция ние казваме, моля ви, обърнете внимание на актуалните данни, на информацията. Искам да ви кажа още нещо. Комисария Бърние ще публикува доклад за конкуренция в търговията на Дребно. Автомобилстроенето трябва да бъде част от този доклад. Необходима е последователна политика от страна на комисията. Второ, Докладите, които прочетах от вашите служби, казват, че това е подготовка за ново поколение на нови интелигентни зелени автомобили. Само, че във вашия анализ няма нищо, което да говори за това. Искам да ви помоля за следното. Следващата година погледнете доклада на господин Таяни, на господин Барние и ни а, убедете, че това е правилният подход. И ако направите това, ще възстановите доверието в себе си, защото ние, не, ние лично не сме убедени в вашите намерения. Благодаря, господин Харбър. Господин комисар. Благодаря, господин председател. Регламента изтича и се налага да приемем нов регламент преди да изтече срока на 26 май. Комисията ще разгледа този въпрос. Предложението, което се обсъжда сега в нашите служби, след няколко дни и в нашите кабинети, по време на заседанието на колегията, ще се направи анализ на сектора, Публичните консултации започнаха през юни 2006, след 3,5 години, през декември миналото година, комисията публикува основни насоги за блоковите е, изключения. В този процес Европейския парламент, държавите членки, заинтересованите страни бяха силно ангажирани, много от техните предложения бяха отчетени, бяха организирани разисквания, семинари, включително и тук в Европейския парламент. Последният се състоя на 12 април през настоящата година в Комисията по економическите въпроси. Какви са основните изводи от този дълъг процес на консултации? Първо научихме нещо положително, че потребителите в Европа а, се радват на силна конкуренция на автомобилния пазар – има 80 а, модела от 25 производителя. Това е здравословна конкуренция и това личи не само от цената. Има повече избор, има повече модели, повече марки за всички видове коли. Всеки автомобилостроител би могъл да има господстваща позиция не би могъл да има доминираща позиция нито индивидуално, нито колективно. През 2002 имаше подозрение, че има силно консолидиране в сектора, но това реално не се случи. Всъщност сега имаме един много конкурентен пазар. Позволявайки повече гъвкавост при търговията с автомобили, е, ще се възстановят е, стимулите за автомобилостроителите да се намалят разходите. Намаляването на разходите ще подобрят конкурентната позиция, което ще бъде полезно и за потребителите. Напълно съм наясно, че има известни опасения, свързани а, е, с продажбата на различни е, марки. Вие ги споменахте. Този мултибрандинг съществува и ще продължи да съществува. Това е така в е, държави, където е, има множество търговци, например Обединеното кралство, които могат да а, е, търгуват с редица марки. Освен това, има економически смисъл да се продават различни марки от един и същ обект. Осем години след приемането на регламента през 2002, това все още е така. Сингъл брандинг сега е най-разпространеният модел на търговия. Производителите използват и други форми на търговия. Например, в Германия развитието е симптоматично. 67% от автомобилите се продават чрез а, а, търговски обекти. Въпреки това ние отговорихме на опасенията, изразени по време на консултациите, включително и тези, проведени тук в парламента. Бяха въведени редица защитни мерки по отношение на търговските обекти, които предлагат различни марки. Регламента за търговците на автомобили ще въжи до 2013, за да могат да се възстановят те инвестициите. Защо предлагаме да се премага, предмахне тази защита на търговците, защото конкуренто, закона за конкуренцията не е най-добрият инструмент в този случай. Когато подготвихме регламента, беше решено, че това е въпрос, който трябва да се решава от търговския закон. Закона за конкуренцията не трябва да нарушава баланса на участниците в веригата. Ние трябва да сме много пропорционални, когато се намесваме в дейността на пазара. Също по време на консултациите установихме и други не толкова положителни неща. Има увеличаване на разходите за поддръжка и ремонт. През последните години това е, са важни аспекти за потребителите. 40% са разходите за поддръжка и ремонт от общите разходи за автомобил. Има доста ограничения, свързани с достъп до резервни части и до техническа информация. Затова реформата а, иска да позволи на независими гаражи повече достъп до резервни части и техническа информация, така ще се осигури по-висококачествена услуга при по-ниска цена. Аз действително вярвам, че новата рамка ще бъде по-благоприятна за потребителите. Основният ни приоритет е да подобрим конкуренцията на пазара след продажбите в сферата на ремонта, където има недостиг. Търговците се конкурират силно помежду си. И затова не е необходимо да се отклоняваме от регламентите за глупово освобождаване и за вертикално освобождаване, прияти напоследък от комисията. Генерална дирекция конкуренция следят внимателно сектора. Комисията е решена да прилага правилата за конкуренция и да а, действа, когато бъдат установени нарушения. Сега от името на политическите групи за една минута господин Карас от името на НП. Господин комисар, уважаеми дами и господа, чухме вече доста неща с въпросът за искане на устан отговор и с нашата револю... резолюция ние искаме да дадем глас на търговците на автомобили и на малките и средни предприятия, защото този глас през последните години не беше чут в достатъчна степен от комисията. При изслушването бяха изказани някои моменти на загриженост във връзка с производителите. Говореше се и за правна несигурност, говореше се и за ограничаване на конкуренцията сред малките търговци на автомобили, обаче не получаваме отговор. Апелирам към вас в оставащите 21 дни до 26 май да оползотворите времето си да включите тези изисквания в регламента, с което да отговорите на интересите на търговците на автомобили, без да засягате основните цели на комисията. Моля, отнесете се сериозно към интересите на а, търговците на автомобили. Благодаря на господин Карас. Минута и половина за господин Лудвиксон. Благодаря, господин председател. Искам да подчертая четири въпроса. Първо, жалко е, че малките и големи предприятия се настройват едни срещу други. Те имат различни интереси, разбира се, но ние трябва да изградим една нормативна база, така че те да могат да съществуват и да работят заедно. Второ, Свидетели сме на подобряване, на повишаване на конкуренцията в продажбите на автомобили през последните години. В дългосрочен план можем да направим така, че да приеме мерки за допълнително на насърчаване на конкуренцията. Надяваме се да има такава конкуренция на пазара след продажбата. Трето, важно е комисията да обърне внимание на конкуренцията при новите автомобили. Необходими са ни нови последващи мерки. Всички заинтересовани лица трябва да бъдат информирани максимално бързо относно правилата, които ще влязат в сила след юни 2013 година. Четвърто, трябва да засилим дискусията за това как да се осъществява пре, а, а, прехода към по-интелигентни автомобили. Необходима е гъвкавост и по отношение на субсидиите, за да могат електромобилите и други екологосъобразни автомобили да се установят на пазара. Само, че тези автомобили не би трябвало да бъдат в неизгодно положение на пазара след продажбите. Благодаря. За две минути думата има господин Бушой. Господин комисар, уважаеми колеги, купуването на автомобил е един от най-големите разходи за потребителите. Целта трябва да бъде да се намалят разходите, да им се даде повече възможност за избор. Аз съм сериозно загрижен от преразглеждането на регламента за грубовото освобождаване и ефекта върху потребителите. Аз слушах много внимателно аргументите на комисаря. Той твърди, че не е необходимо специфично регулиране на този пазар, защото целите на конкуренцията а, са постигнати. По принцип аз не бих бил против примахването на това групово освобождение, освобождаване, ако нямаше риск за потребителите. Трябва да има ясен преходен период, за да се направи оценка. Има определено господство на големите производители. Трябва да се гарантира, че те няма да се възползват от пазарния се дял, за да намалят избора на потребителите. Искам да, потребя, да подкрепя а, предложението за специфично групово освобождаване на гаражите за поддръжка, които са по-малко конкурентни. Има проблеми с обслужването на автомобилите понякога, защото хората нямат достатъчно техническа информация. Те трябва да имат достатъчно избор. Надявам се, че ще се въведат нужните промени, за да се отчитат тези а, слабости и да се избегнат ситуации, които биха били в вреда на потребителите. Благодаря. За минута господин Шимански има думата. Господин комисар, новият автомобил до 80% включва части, произведени от независими производители. От друга страна, производителите на автомобили имат огромен напредък, огромно предимство в сравнение с търговците на резервни части. Европейският пазар не трябва да се превръща в олигопол. Трябва да гарантираме на нашите граждани сами и свободно да избират резервните части и сервизите. Също така трябва да им се гарантира техническа информация. Трябва да осигурим производителите на автомобили да не злоупотребяват с гаранциите и също така е, резервните части трябва да могат да бъдат е, закупувани от независими доставчици. Ако този нов регламент не гарантира всичко това, европейските права на гражданите ще останат само фиктивни. Благодаря. Благодаря. Сега давам думата на останалите оратори. Господин Ланге за една минута. Благодаря, господин председател. От гледна точка на Комисията по промишленост, естествено става дума и за това да се предложи защита на малките и средни предприятия. Господин комисар, конкуренцията не е само цел. Когато погледнем положението на дребните търговци, на малките сервизни работилници, ние трябва да засилим нашите економически действия, защото един ден ще имаме само търговци на едро и големи вериги от е, сервизи. И за тази цел е, ще трябва сервизите и търговците да могат да получават неограничена информация за автомобилите и възможностите за ремонт. Трето, трябва да се осигурят необходимите пространства за придобиване на квалификация. Говорихме за електромобилите и е, тези лица, които се занимават с е, поддръжка, трябва да могат да осигуряват поддръжка и на електромобилите. Трябва да има и договорна защита. Трябва също да се гарантира сигурността на правата на тези хора. Благодаря. Благодаря, господин Ланге. Сега за две минути господин Енгел. Благодаря, господин председател. Да говорим за реалността на дилерите, дистрибуторите. Е, има тревога за е, не, пропорционалните мерки, които започнаха през 2002 година. Секторът страда от кризата и без съответните действия той ще пострада допълнително. Изискванията на конструкторите към концесионерите стават неуправляеми и нетърпими за голям брой ремонтни предприятия. В крайна сметка, господин комисар, не става дума за конкуренция конкуренцията може да се насърчава между производителите, а не между концесионерите не между концесионера и, и автомобилостроителя. Не концесионерите, не ремонтните центрове са заплаха за конкуренцията в Европа. Господстващото положение е вредно. То, то не е, то се той изпрямо спрямо той е от страна на производителя към дистрибуторите и това е нещо, с което не бива да се примиряваме. Необходима е малко свобода, малко гъвкавост за концесионерите. Това е битка срещу голята, само че комисията е, трябва да направи нещо. Що се отнася до груповото освобождаване, то почива на грешна основа като се нама... няма да обслужим интересите на вътрешния пазар, нито на потребителите, като ограничаваме възможността за маневриране на малките предприятия. Госпожа Тикао има думата за една минута. Благодаря, господин председател. Господин Козар. Автомобилният сектор на Европейския съюз включва производители на автомобили, производители на резервни части и той трябва да остане конкурентно способен. Транспортната сигурност изпитва въздействието на конкуренцията на резервни части. Ние настояваме комисията да предприеме мерки за насърчаване на конкуренцията купувачите трябва да могат да купуват автомобили на конкурентни цени и трябва да могат да избират доставчиците на ремонтни дейности. А това не трябва да бъде сервиза избран от доставчи, от производителя. Малките и средни предприятия би трябвало да разполагат с благоприятни условия. Тези предприятия не трябва да зависят от големите производители. Новите разпоредби на регламента би трябвало да се разширят и да обхванат дефиницията на крайен потребител, за да се включи и лизинга. Благодаря. Госпожа Есая, две минути. Благодаря, господин председател. Господин комисар, От досегашните изказвания става ясно, че парламентът е особено загрижен за търговците на автомобили и за баланса между производители и търговци на автомобили. Естествено, има загриженост и за предлаганите на потребителя услуги. Този баланс и необходимостта от него се проявяват особено ясно в Финландия и други скандинавски страни, където има много рядко населени региони. За тази цел са ни необходими ясни условия, за да могат да се предлагат на производителите висококачествени услуги. търговците на автомобили и въобще е, търговията е, с автомобили ще обхване в Финландия тази година 110 000 автомобили за едно население от 5 е, милиона души населението на Финландия, което означава, че ние не би трябвало да влушаваме условията за тази търговия. До сегашният регламент се утвърди като добър и въпросът е защо всъщност трябва да се изменя този регламент и то точно в този момент. Също и възможността за предлагане на услуги на потребителите в рядко населените райони не трябва да се ограничава и за това трябва да си помислим и за тези рядко населени райони. За нас това е много важно. Благодаря. Sie haben uns jetzt zugehört. Und ich möchte господин Карас. Аз бих искал да кажа, че може би това е разликата между теорията и практиката и мога да апелирам още веднъж а, с думите, които отправих през 2009 година към комисията. Ние имаме нерешени въпроси за търговците на автомобили, за малките и средни предприятия и също така трябва да носим отговорност и за пазара, който да осигурява растеж и заетост, обаче не трябва да се създават текстове, които да засилват тези проблеми. Освен това имаме и различни национални уредби. Ние, например, сме за ефективни механизми за изпълнение, а не за етични кодекси с незадължителен характер. Ние искаме да действат определени показатели, защото има по-голяма свобода да избор на авторизирани търговци на автомобили. Освен това, трябва да се подобри и достъпа до техническа информация. Важни търговски е, договори и клаузи в тях е, просто са изпуснати и е, те засягат е, прехвърляне на собствеността върху предприятия, уреждане на спорове и така нататък. Много ви моля, е, вземете страната и на малките и средни предприятия, защото тяхната дейност е част от конкуренцията, част от защитата на потребителите. Ние искаме повече конкуренция и не искаме да се ограничават възможностите за малките и средни предприятия и за търговците на автомобили. Моля, отнесете се сериозно към пазара, към а, нуждите на предприятията, към резолюцията на парламента и използвайте оставащите ви 21 дни. Благодаря, господин Карас. Сега преминаваме към процедурата на спонтанни изказвания. Господин Рюбик. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин комисар, всъщност всички изказали се в парламента поискаха уредба, която да отчита в по-голяма степен нуждите на малките и средни предприятия. Доставчиците при тях заедостта е в много добра ситуация. Ние трябва да запазим конкуренцията там, това се отнася и за търговците, без значение дали малки или по-големи. Конкуренцията трябва да функционира. И аз мисля, че именно в сферата на автомобилите потребителите също имат права за една функционираща конкуренция. Не трябва да се създават едностранни системи, които да не дават свобода на избор, а именно свободата на избор ще бъде особено важна в бъдеще за селските райони, защото достъпът на услугите там е малко по-труден. Аз смятам, че господин Каракс беше прав, като каза, че ни остава малко време, което трябва да използваме ефективно. Благодаря на господин Рюбик. Господин Кели има думата. Искам да кажа също няколкото име. Всички са съгласни, че автомобила вече не е лукс, той е необходимост. Това ми стана ясно още по-ясно преди две седмици след вулканичния облак в Европа. Когато бях в автомобила си, никога не съм се чувствал толкова свободен и независим. Така че важно всеки потребител да има избор, но не за сметка на дребните търговци. Това са обикновено семейни фирми в малки селища, които се опитват да отговорят на нуждите на пазара при много трудни условия. Напълно съм съгласен с господин Карас и другите оратори, че трябва да се отчитат нуждите на тези хора, да се гарантират устойчивостта на тези фирми. Благодаря, господин Кели, господин Паска. Благодаря. В началото искам да посоча, че усилията насочени към осигуряване на свободен избор на потребителите по отношение на сервизите, продължава да съществува. От друга страна, аз виждам границите на една абсолютна свобода в тази сфера. Един Airbus и поддръжката му, ако това се изпрати в Русия, нито един сервис няма да може да приложи техниките на производителя. Ако клиентът има избор, той трябва да може да решава към кой точно сервис да се обърне. Ако потребителят няма информация, той е изложен на риск автомобилът му да не бъде ремонтиран добре така че се очаква всички сервизи да предлагат еднакви услуги. А аз като клиент ще направя своя избор сервис, който да обслужва конкретна марка, сервис, който да предлага добра комуникация между клиент и доставчик на услуга. Благодаря, господин комисар, вие имате думата. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да ви поздравя за чудесното председателство на това заседание. Искам да благодаря и на всички депутати, които участваха в дебата. Благодарен съм ви не само за това, което казахте, но и за големия брой е, мнения, които представихте. Както казах, е, ние преминахме през е, дълъг период на консултация не само с е, парламента, чието депутати проявиха интерес към проблемите на автомобилния сектор. Производителите, търговците и потребителите. Ние се допитахме до всички заинтересовани лица, всички, които пожелаха да изразят своето мнение, имаха възможност да го направят всяко решение в областта на конкуренцията би трябвало да бъде в интерес на потребителите. Ето, това е в основата на нашия регламент. Разбира се, трябва да отчитаме различието в размера, когато потребителят се е, обръща към концесионер, той държи на добро качество. Аз мисля, че това е много по-важно днес, отколкото днес. Потребителят е, иска да има право на неограничен избор. С новия регламент смятаме, че изборът става по-широк. Потребителят трябва да може също така да избере и сервиза за поддръжка след продажба, независимо дали става дума за гараж, свързан с автомобилостроителя може да бъде и друг гараж. При всички случаи потребителят иска този гараж да разполага с необходимата техническа информация и с необходимите резервни части. Всичко това е отчетено в нашето предложение. Всичко онова, което е заложено в регламента, има за цел да подобри положението. Призовавам ви да, под... да прочетете внимателно текста, и ще видите, че благодарение на този нов регламент за потребителя са предвидени нови а, са предвидени множество улеснения. Аз изслушах становищата на всички. Какво, как стоят нещата с древните концесионери? Те повече ли са или по-малко? Има ли повече възможност за достъп до пазара, за дистрибуция? Има ли повече пречки пред дребните концесионери? Не, съвсем не. Всъщност, това е и в основата на регламента от 2002 година. Какво констатираме през последните години? Какво, се, какво наблюдаваме в центровете, продаващи резервни части в гаражите? Има, разбира се, трудности, но те ще бъдат премахнати с новия регламент. Ето защо ние предлагаме насоки, които ще улеснят малките и средни предприятия и всички по веригата, от автомобилостроителя до поддръжката. Аз слушах това, което казахте. Получих и множество писмени становища. За съжаление, аз не можах да участвам на всички заседания всички дистрибутори, всички концесионери имат а, своите интереси. Някои има големи а, дистрибутори, в някои държави членки има и малки дистрибутори, които са в по-малко доволни от това, което предлагаме. Други обаче са по-доволни в сравнение с е, документа от 2002 година. Защо? Защото е, текста от 2002 година беше повече в интерес на големите дистрибутори. Сега, що се отнася до сроковете, е, за, в които може да се откажете от договор – има предвидени вертикални споразумения. Вие знаете, че има елементи, които не са отчетени и не могат да бъдат отчетени в вертикалния регламент, но могат да бъдат отчетени в конкретните регламенти. Ние се получихме от опита през последните 8 години. Благодаря, господин комисар. Предложението за резолюция ще бъде подложено на гласуване утре.